Okay, let me start by wishing all of... Първо искам да ви пожелая на всички честита нова година, много успехи и в личен и в професионален план. Нека преминем към първа точка в дневния ред, която е приемане на дневния ред. Точки 20 и 21 изслушването на господин Роберт Ивашкевич са отложени. По точка 10 търговската тайна няма да има гласуване, а само обсъждане. Този следобед ще чуем холандското председателство. То ще представи своите приоритети за следващите 6 месеца. Казах 6 години, извинява се председателя, но става дума за 6 месеца. Може би тук трябва да спомена, че нашата комисия възнамерява да посети Хага на 8 и 9 февруари. Членовете на комисията, които се интересуват, трябва да уведомят секретарията чрез служителите на политическата си група. Накрая, нека ви напомня, че по-късно днес ще имате нужда от картите си за гласуване. Бъдете в готовност. Искам да напомня също така и на координаторите, повечето от тях не присъстват в залата все още, но нека им напомня, че в понеделник имаме заседание на координаторите. Това е понеделник, 18 януари, 7 часа вечерта. Това бяха съобщенията на председателя. Сега трябва да одобрим протокола от заседанието на 3 декември 2015 година. Има ли възражения? Any, so been... Не виждам такива, следователно протоколът се одобрява. С това преминаваме към четвърта точка – представяне на Центъра за услуги за единия пазар от Комисията. Нека кажа добре дошла на директорката на Генерална дирекция Растеж. Има още един представител от същата генерална дирекция. Госпожо директор, заповядайте, имате думата. Здравейте, чувате ме добре, надявам се. Първо, нека накратко се представя. Аз съм ресурсен директор в Генерална дирекция Растеж и вътрешен пазар в Европейската комисия. Отговарям и за инструментите на единия пазар. Лоранс Деришмо и Хавие Палмеросу до са моите колеги от двете ми страни. Много благодаря за дадената ни възможност да представим своя инструмент. Принципно инструментите на единия пазар са, както може да се очаква, свързани с целта единен пазар. Цел много важна за Европа, за економиката ни, но това, по което ние работим, не е законодателството или разпоредбите на договора. По-скоро става дума за инструменти от практическо естество – Ние работим по тези инструменти в комисията, заедно с държавите членки. Надяваме се по този начин единият пазар да се превърне в реалност. Затова и първата ми молба към вас е да ни помагате в разгласяването на тези инструменти – вие може да говорите за тях заедно със своите избиратели и избирателни райони. Подготвили сме няколко слайда, не знам дали те са предоставени, дали са готови, но това, което предлагам да направя е набързичко да обясня какви са тези инструменти – след това ще видим едно кратко видео, което дава достатъчно информация само по себе си, но ако имате въпроси по него, с удоволствие ще отговорим. Когато говорим за инструментите на единия пазар, всъщност имаме предвид цикъла на управление на единия пазар. От слайда съвсем ясно се вижда как се изпълнява този цикъл. Нека бъда достатъчно ясна, няма да обсъждам първите две кутийки нагоре. Ние не работим по законодателството или транспонирането както и по процедурите за нарушение. Днес ще разгледаме останалите инструменти. На първо място – информация. Знаем, че в областта единен пазар, така или иначе, вече има множество приложими норми. Едно от предизвикателствата обаче е свързано с доброто познаване на тези норми от страна на гражданите и бизнеса. Затова и ние разработихме специален инструмент за разпространение на информацията за единия пазар и правата, които имаме. Това е портала Твоята Европа. Следващата стъпка – свързване и даване на възможности. Тук ние предвиждаме инструменти за сътрудничество между властите на национално ниво. Правят се и връзки с действащото законодателство. Този инструмент се използва за сътрудничество в множество области. Той обслужваше, например, директивата за услугите, но постепенно намери приложения и по други законодателни актове. Например, Европейската професионална карта, която скоро ще бъде въведена. Имаме и директивата за връщането на културните паметници. Има още една важна кутийка тук – Нарича се Сол. Вие сигурно сте чували за Солвид. Какво представлява солвид? Това е инструмент, който свързва властите в държавите членки и комисията. Целта на този инструмент е да се решават проблеми по изпълнението на актовете на вътрешния пазар – Целта е да се избегнат конфронтациите, да се насърчава сътрудничеството между държавите членки. В това отношение може би трябва да отбележа, че ние знаем много добре, че Solvit има и допълнителни приложения. Работим по тези приложения. и всъщност наскоро приехме и стратегията за единия пазар. Тя беше утвърдена и от съвета на комисарите в края на месец октомври. Както виждате, Солвид е част от този контекст. И също така идеята за интелигентно изпълнение – И накрая, но не и по значение. Ние правим своите последващи оценки. Целта е да се види какво е изпълнението в държавата членка и как се постигат целите на единия пазар. Тази оценка се прави ежегодно, което означава, че всяка година можем да направим сравнителна оценка на държавите членки, що се отнася до изпълнението на законодателството за вътрешния пазар. Даваме си сметка, че винаги могат да бъдат направени подобрения – най-вече могат да се набележат и нови показатели за оценка. Това е накратко представянето на инструментите, но сега нека набързичко да погледнем и тази диаграма. Тя показва, че инструментите, които използваме, са успешни. Е, виждат се посещенията на новия Европортал. Той всъщност дава информация, която не е отежнена от никакъв професионален жаргон на всички официални езици. Може да видите посещенията 2015 година. Те стигат почти до милион на месец. Дори и повече, както казва колегата. Около милион и повече посещения на месец. Разбира се, трябва да разглеждаме това на фона на броя европейски граждани – и тяхната бройка. Всичко е относително, но все пак ми се струва, че бройката показва успеха на нашия инструмент. Освен това, правим и проучвания на общата удовлетвореност. Обикновено тя е доста висока. Отново като говорим за стратегията на единия пазар – Нека отбележа, че твоята Европа ще бъде в основата на единия цифров портал. Бихме искали да има една входна точка за гражданите и бизнеса една входна точка, която да дава информация и за националните, и за европейските норми. Виждате, че Твоята Европа също има доста висок брой посещения, около 20 000. Но разбира се, в този случай информацията е по-целенасочена – Обикновено гражданите се допитват във връзка с конкретна ситуация. Солвид механизма за неофициално уреждане на спорове също много популярен и системата за информация за вътрешния пазар – Вижда се трансграничното сътрудничество. Обхванати са над 10 области от политики по настоящем. Струва ми се, че е добре да се отбележи, че системата работи доста бързо. Дават се отговори без забавяне – На 18 януари следващата седмица ще въведем и Европейската професионална карта. Това е таблицата на показателите. Съответно и оценката. Държавите членки, които са представени на слайда, а от лявата страна са важните за оценката показатели. Според световата гама се вижда изпълнението в държавата членка. В заключение, първият ми призив към вас отново ще бъде да ни помагате. Както виждате, ние имаме относителен успех – но знаем, че предстои още много работа. Има предизвикателства. Надяваме се, че приложението на тези инструменти може да бъде разширено. DNA ще бъде разширена, така че да включва и Европейската професионална карта. Освен това, работим по единия цифров портал. По СОВИД също се работи и по по-интелигентното изпълнение. Искаме и по-добро сътрудничество в рамките на самата Европейска комисия, така че да се откроява по-добре това, което Совит не може да разреши. Искаме и винаги да подобряваме оценката на държавите членки, що се отнася до изпълнението на нормите на единия пазар. И разбира се, вашите предложения в това отношение винаги ще бъдат добре дошли. Ще спра до тук. И сега, ако нямате нищо против, нека видим това 3-минутно видео. То всъщност може би ще даде и допълнителна яснота, а след това съм готова да отговоря на вашите въпроси. Надявам се удовлетворително. Благодаря ви. Аз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 Uh, thank you very much for this presentation. Благодаря ви много за това изложение. Сигурен съм, че то ще бъде много полезно за хората в нашите избирателни райони. Имат ли въпроси членовете на комисията към нашите гости? It doesn't seem to be the case. Не виждам. Благодаря ви още веднъж за това, че дойдохте, за да говорите пред нас. We can move to point number... Сега можем да преминем към точка 5. Public access to Достъп на обществеността до документи. Докладчикът госпожа Халтала. Благодаря, господин председател. Сега променяме темата. И ще обсъдим какво становище да заеме юридическата комисия по във връзка с прилагането на регламент 1049 от 2001 година за 2014 и 2015 година. Благодаря ви за измененията, които бяха внесени. Мисля, че в по-голямата си част те могат да бъдат лесно приспособени към проекта на становището като допълнение – евентуално на някои места с компромисна редакция. Трябва обаче да поставя един конкретен въпрос, който според мен се нуждае от много по-задълбочен анализ и предлагам да не бързаме с досието, тъй като нямаме срок. Както казах, става дума за доклад във връзка с прилагането на определен нормативен акт през определени години. Имам опит с е, приемането на подобни доклади в минали години едва през юли месец, така че по-добре е да си дадем време и да се спрем на това, което безпокои членовете на парламента и обществото. Става дума за прозрачността и достъпа до документите, свързани с тристранните срещи. Категориите и изменения посветени на тристранните срещи, наистина трябва да бъдат задълбочено анализирани. В този смисъл искам да подчертая, че се радвам на отлично сътрудничество с госпожа Ферера, която участва и в работата на Юри. Тя е отговорник за становищата ни по годишните доклади за комисията Либе. Много е, необходимо е такова сътрудничество, за да видим докъде се простира нашето задължение е, за прозрачна и отговорна администрация, специално във връзка с тристранните срещи. За тази е, цел ще има вътрешна работна среща, която ще бъде обявена за всички комисии и за всички административни служби на парламента от 10 до 12 следващата сряда в Страсбург. Ще организираме тази среща. Е, имаме само един поканен външен експерт, госпожа Дифре Кюртинг от университета в Амстердам, юридическия факултет. Мнозина от нас е, я познават, е, между другото, и с работата и във връзка с публичния достъп до документи. Бях вдъхновена от колега, която предложи няколко изменения това е един колега всъщност, който предложи няколко изменения по проекта ми на доклад за тристранните срещи. Той каза, че трябва да обсъдим това най-напред вътрешно. Каква позиция ще заеме парламентът във връзка с прозрачността на тристранните срещи? Както знаете, тристранните срещи сега вече са норма и стандарт за приключване работата по проектите на нормативни актове между институциите. И аз съм убедена, че наистина трябва да направим такава вътрешна работна среща в сряда. Ще проведем заседание на докладчиците Сянка. Там за първ път ще обсъдим измененията. И по-специално ще разискваме прозрачността на тристранните срещи. Затова няма да навлизам сега чак толкова в съдържанието на бъдещия доклад. Също така бих е желала да поканя всички заинтересовани членове, сътрудници, помощници, специалисти на тази вътрешна работна среща идната сряда в Страсбург, след което може би ще бъдем в състояние да изчистим до край измененията и е, проблемните параграфи. Правим това съвместно с докладчика за комисията Либе е, Лаура Ферера. До някъде инициативата ни може да бъде наречена частна, но се надявам, че по този начин ще работим по-ефикасно. Доколкото зная, Европейският парламент до сега не е провеждал е, политическа дискусия за този тип прозрачност на нашето ниво и мисля, че тази възможност не бива да се пропуска. Искам да благодаря на колегите Ферера, на Извивка, както и на останалите колеги за това, което предлагат като принос към е, проекта на становище. Благодаря госпожа Ханибал. Благодаря. Благодаря на госпожа Халтала за нейния труд по доклада. Всъщност става дума за много важно досие и аз много се радвам, че ще му отделим време и внимание, особено, що се отнася до тристранните срещи. Аз категорично ще присъствам на работната среща, която бе обявена току-що. Мисля, че това е прекрасна инициатива. Тристранните срещи са явление, което еволюира във времето и за това трябва в някакъв момент да се спрете и да погледнете назад, за да видите дали се провеждат качествено. Мисля, че въобще тежестта на доклада пада върху прозрачността. Това е много важно изискване за всяка обществена институция, особено такава, която се конституира чрез демократични избори. Тъй, че темата ще продължи да бъде разисквана. Тя е повтаряща се и ние ще се връщаме към нея и в бъдеще. Има и още няколко пункта, които бих желала да засегна накратко. Съдебната практика на Съда на Европейския съюз. Е, Съдът от Лисабонския договор става по-строг в своята преценка на прилагането на законодателството. Смятам, че това е интересна тенденция. И смятам, че тази тенденция има отношение към досието, за което говорим. Мисля също така, че изменението на господин Буда за делегираните актове е много полезно. Не винаги това, което пише в нормативните актове на Европейския съюз, се разбира лесно. Е, много се радвам, че тази дискусия ще продължи от тук нататък и предполагам, че никога няма да стигнем до нейния край. Тя ще бъде непрекъсната и периодична. Господин Свобода, благодаря ви. Други бележки? Не виждам желаящи да се изкажат. Ако правилно разбирам, трябва да гласуваме на 28 януари, нали така? Докладчикът госпожа Халтала. Господин председател, сега искам официално да предложа да си дадем малко повече време. Госпожа Ферера е, е докладчик е, към комисията Либе по този въпрос, както казах, но и секретариатът е, на комисията Либе също иска да си даде малко повече време. А, такова и желанието на госпожа Ферера. И ми се струва, че е редно да не прибързваме със становището. Ако е възможно, за вас като председател да намерите друг отрязък от време, в който да съгласува, ще ви бъда благодарна. Може би месец-два е, наистина са подходящ период, за да видим какво е точно мнението ни по въпроса. Добре. Добре, тогава секретариатът ще провери какви са възможностите и ще пренасрочи датата за гласуване. Не виждам други желащи да се изкажат. Следователно можем да продължим с точка 6. Прилагане на Конвенцията на ООН за правата на лица с увреждания. Още веднъж вие имате думата, госпожо Хаутала, като докладчик. Да, благодаря. Явно аз днес съм се ангажирала да присъствам от начало до края на заседанието на датата 11 януари. Да. Конвенцията на ОНЕ за правата на лицата с увреждания е епохално постижение. Винаги казвам, че това е първото международно правно споразумение, което е ратифицирано от Европейския съюз в това му качество след е, новите му правомощия съгласно Лисабонския договор. В частност трябва да се спрем на следното. Заключителните бележки на е, Комитета на ООН, е, създаден по силата на тази конвенция. Интересуват ме аспектите, които са от компетентността на Комисията по юридически въпроси, естествено. Но трябва да ви кажа, че ние имаме много активно сътрудничество е, с доста голям брой други комисии на нашия парламент. И това сътрудничество по тази тема съвсем не е на празно. Първо, е, липсата на права за лицата с увреждания е, е фунда... голямо нарушение на фундаменталните права. Също така е много сериозен проблем за тези лица. Броят на лицата с едно или друго увреждане възлиза на милиони. Всеки човек може поради злополука или по друга причина във всеки момент да се окаже лице с увреждане и не бива да подхождаме така пренебрежително към тази тема. Тук е, има е, някои бележки, свързани е, с равнопоставеното положение пред закона, равенството при признаването пред закона. Много ми се иска да откликнем на тази бележка, че е необходимо всички лица с увреждания, които са лишени от дееспособност, да могат да упражняват правата си съобразно различните нормативни актове, например достъп до правосъдие. Що се отнася до достъпа до правосъдие, е, лицата с увреждания често са жертва на дискриминация. Това е допълнителен аспект в държавите членки на Европейския съюз няма процесуални улеснения за тези лица, когато е необходимо те да упражнят или защитят правата си. Това са бележки от нашата компетентност. Гледам заключителните бележки на комитета на ОНЕ. Може би е необходимо да направим и някои бележки с по-общ характер за необходимостта от ратифициране на Конвенцията на ООН от държавите членки. Защото тук процесът на ратификация не навсякъде е достатъчно бърз. Това са основните проблеми и се надявам, че можем бързо да приемем нашето становище, за което ще послужи на комисията по заетостта, защото това е водещата комисия, която ще изготви становището на парламента по прилагането на конвенцията. Благодаря, господин Мариньо Епинто. Благодаря ви. Искам да взема повод от някои идеи, които според мен са много важни. Няма смисъл да бъдат прогласявани права и свободи, като например равенство на гражданите и други подобни, ако на практика хората се сблъскват с физически или психологически ограничения и нямат практическа възможност да упражняват признатите им права. Следователно, за да не бъдат основните права само въздух под налягане, ние трябва да създадем необходимите условия за тяхното упражняване от всички граждани, особено тези, които имат физическо или психическо увреждане. Те трябва да могат да упражняват правата си на равна нога с останалите граждани, които нямат увреждания. Също така е задължително това да се гарантира в духа на демокрацията. Това е предпоставка за е, упражняването на гражданството като такова, за съществуването на равенство. Следователно, държавите членки на Европейския съюз трябва да създадат необходимите предпоставки за упражняване на всички, правата на всички граждани, включително и най-вече у нези, които страдат от някакво увреждане. Благодаря, госпожа Ферагут. Много благодаря. Наистина мисля, че темата е изключително важна за всички хора с увреждания, важна е и за парламента. Аз работя в комисията по петиции, в комисията и по правата на жените. Председател съм на междината група по проблемите на хората с увреждания, така че конвенцията е много важна за нас. Всъщност, когато Европейския съюз се присъедини към конвенцията, Европейската комисия през 2008 година също проведе своята процедура. Държавите членки положиха подписи под нея, но тогава мина много време. През август в Женева участвах в дебат, организиран от ООН, именно за начина на изпълнение на конвенцията. Седем години по-късно беше проведен този дебат беше изключително конструктивен, за да се види какво може да бъде подобрено и какви са висящите въпроси. Откроиха се следните проблеми. На първо място Европейският съюз трябва да ратифицира протокола към конвенцията. Не може тук забавенето да бъде 7 години. Това е една съвсем простичка стъпка. Освен това, Европейският съюз се бави е, в съответното привеждане в съответствие на всички норми съгласно конвенцията. Имаше идея да се направи тази междинна оценка е, за стратегията е, за хората с увреждания до 2020 година. Този междинен преглед трябва да покаже какво правим добре и къде бъркаме. Имаме и директивата за липса на дискриминация, която е блокирана обаче в съвета, а трябва да бъде одобрена, защото тук става дума не само за хората с увреждания, а за всички групи от уязвими граждани. Те трябва да имат равенство на възможностите. Това е приоритета. Например, като говорим за равенство на половете, е важна стратегията на Европейската комисия. Стратегията за хората с увреждания по подобен начин е за всички хора с увреждания, не само за жените с увреждания, но би трябвало да се направят стратегическите връзки между двете стратегии, нещо за което комисията в момента не мисли. Ние освен това искаме да се борим с предразсъдъците и също така трябва да работим по приобщаващото образование, равенство за всички, равен достъп и до пазара на труда. Е, в конвенцията се изискват извършването на съответните приспособления, за да може всеки да има право на достоен труд. Ето тук трябва да работим. Същевременно виждаме, че в много от държавите членки хората с увреждания не само, че нямат същите възможности, а по принцип са лишени от множество такива възможности – Хубаво би било тези случаи да бъдат изключение, но трябва да сме сигурни, че хората могат да упражняват правата, гарантирани от законодателството на Европейския съюз. Това е свързано и с правата в съдебната система. След това отново ще спомена жените с увреждания и налаганите стерилизации и принудителни аборти. Ето това е форма на агресия и дискриминация. Затова мисля, че ние трябва да се присъединим към всички протоколи, включително и тези за информираното съгласие. Комисията преди месец декември одобри и акта за достъпност – е, нещо, което е много важно, което беше обещано от заместник-председателката на комисията Вивиан Рединг в предходния състав на комисията. Сега комисар Тисен одобри този акт. Той е свързан също с нормите на ООН. Ние, заедно с колегите, работим по акта за достъпност и гарантирането на минимални услуги за достъпност във всички държави членки. Имам предвид достъп до транспортни, банкови, финансови услуги. Ние трябва да бъдем по-амбициозни. Струва ми се, че това е изключително важна тема. В крайна сметка европейските институции, съответно комисията, съвета, парламента, бяха създадени в името на мира, но също така и в името на равенството и на липсата на дискриминация. Ние трябва да защитаваме своите водещи принципи. Един от тях е принципа за липса на дискриминация – благодаря на докладчика, но мисля, че трябва да бъдем много настоятелни, така че инициативата да се осъществи. Благодаря. Господин Кавада, благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем лаконичен. Искам да благодаря за извършения труд. Ще направя само една бележка. Говорим за лица, от които нито едно не присъства на нашия дебат. Това е жалко. Благодаря господин Кастер. Äh, Благодаря, госпожо Халтова, за вашия доклад. Искам да се спра на следното. Конвенцията за защита правата на хората с увреждания означава да се смени парадигмата. Тоест, всички хора с увреждания да бъдат приобщени, да се променят рамковите условия, така че хората с увреждания да могат да се възползват от своите права. интересуваме на това място следното. Дали тази идея е възприета от всички държави членки? дали тя ще се реализира във всички държави членки и как изглеждат нещата на практика. Да речеме, в областта на образованията би ме интересувало как стоят нещата. В Германия се води разгорещена дискусия за това, че училища трябва да бъдат пригодени за достъп на хора с увреждания, т.е. да могат да се реализират правата на хората с увреждания в областта на образованието на хора с увреждания. Трябва да се даде възможност да участват пълноценно в обществото, като имат нормален достъп до образованието. Um, um, Благодаря ви. Да, от изказванията става ясно, че тази тема е много важна и на този доклад трябва да се отдаде дължимото внимание при изготвянето на текста. Ако комисията е тук, ще е много интересно да чуем какви ще бъдат отговорите на зададените от господин Кестър въпроси за изпълнението на ам, заложените цели в държавите членки, за прилагането на конвенцията в държавите членки. Това ще ни помогне да разберем къде е всъщност с а, границите. Ясно е, че всички мерки са свързани с разходи, но не на последно място. Става въпрос за смяна на парадигмата, както господин Къстър каза. Става въпрос повишаване на информираността. И още от самото начало е, е необходимо да се подчертае, че е, трябва да се осигури достъп на хора с увреждания до всички е, сгради. сгради, които не са толкова практични и не са строени е, по време, в което са се взимали предвид потребностите на хора с увреждане. Господин председател, дали можем да чуем е, становището на комисията? Дали комисията иска да вземе отношение? Good afternoon. Добър ден. Благодаря. Благодаря за е, интерес, е, интересната дискусия, която се провежда днес тук. А, мога да ви предоставя кратка информация, свързана с, с е, заключенията от проучванията, проведени миналата година през август и срещата, заключението от срещата в Женева. Има много препоръки, които трябва да бъдат приложени на практика и три от тях в рамките на една година. Те, това са три аспекта, които са свързани с приемане на акта за достъпност, нещо, което се случва в момента, мяр, която се осъществява в момента. На второ място декларацията за компетентностите и на трето място рамката за мониторинг. Тези три аспекта са взети предвид много сериозно и можем да Посочвам пред вас, че вече има положителни развития следствие на тези мерки. Конвенцията е ратифицирана с изключение на три страни, в които се предприемат стъпки за нейното ратифициране. Конвенцията трябва да се прилага в рамките на целия Европейски, цели Европейски съюз, като се използват различни форуми, различни формати. На първо място офи... официалните срещи в съвета, но и има група на високо равнище, свързана с достъпността. В държавите членки се водят дискусии по различни теми Миналата година се обсъждаха въпроси, свързани с стратегията 2020. Имаме данни за тези от вас, които могат да проявят интерес. Освен това, имаме данни за нивото на заетостта, риска от бедност и така нататък. Това са данни, които се публикуват всяка година. Относно достъпността, надяваме се, че акт, Европейския акт за достъпността ще допренесе за улесняването на изпълнението на мерките, свързани с достъпността в Европейския съюз. Този акт е прият под формата на директива вече. В него са заложени ясните задължения, свързани с достъпността в рамките на Европейския съюз и тези критерии са съобразени с конвенцията. От структурните фондове се отделят средства, за, предоставят се на държавите членки за увеличаване на достъпността и така ще се увеличи участието на хората с увреждания в обществения живот. Благодаря ви. Thank you very much. Благодаря. Не виждам някой друг да иска думата. Добре, приключваме с тази точка. Преминаваме към точка 7, която се явява естествено продължение на темата. Разглеждане на измененията по доклад по собствена инициатива на тема Прозрачност, отчетност и почтеност на институциите на Европейския съюз. Аз самият съм докладчик по този доклад, така че нека да кажа, че както вече сте забелязали, аз съм получил 35 изменения към проекто доклада. Е, измененията бяха внесени от Комисията по конституционни въпроси. В тази комисия докладчик е Свен Гиго. От повечето измененията ам, подкрепят идеята парламента да развие кохерентен подход, свързан с въпросите, отнасящи се до подобряване на прозрачността, почтеността и отчетността на европейските институции. Въпросът с прозрачността и почтеността на европейските институции е, става все по-важен и е свързан с е, легитимността на институциите, както и с ефективността и нивото на доверие у европейските граждани, нещо, което е много важно. Различни комисии, включително и Комисията по околна среда, Комисията по международна търговия, също а, изготвят становища. Искам да подчертая, че моят проекто доклад подчертава, че а, е много важно да се подобри прозрачността, почтеността и отчетността на европейските институции. Това може да стане чрез насърчаване на принципите на добрата администрация, чрез приемането на европейският регламент за европейското административно право. Има ефективни механизми за управление на конфликтите на интереси в рамките на европейските институции. Освен това, трябва да има консултативен орган, който да гарантира почтеността и а, освен това да гарантира, че а, потенциално а, че потенциално нарушение на разправите в тази област ще бъде санкционирано. Говорим за теми, които са в компетентностите на нашата комисия. В момента не мога да кажа дали всички изменения ще бъдат приемливи за мен в качеството ми на докладчик от НП, но съм убеден, че идеята за всички изменения е следната, а именно, че всички искаме да подкрепим спазването на принципите, свързани с почтеността и достъпността. гласуването ще е на 28 януари. Все още няма организирано заседание на докладчиците в Сянка, но нека да, обс... да бъдат обсъдени тези въпроси на техническо ниво и след това ще видим какви по-нататъчни стъпки ще бъдат предвидени в тази връзка. Това е, което исках да кажа. Иска ли някой да вземе думата? Госпожа Ханиба? Благодаря. Благодаря, господин председателю. Много е важна тази тема, която обсъждаме. Говорим и за въпроси, които са важни в вътрешен план, а именно увеличаване на прозрачността, отчетността и почтеността. Мисля, че всички сме съгласни с това. Въпроса с доверието и ако държавите членки и ако гражданите не смятат, че институциите се справят по начина по който те очакват, като ги представляват, е... явно ще се окаже, че Европейския съюз не е толкова популярен, е, колкото е, се очаква да. Нямам някакви въпроси, които искам да повдигна. Обсъдихме въпроса с колегите от ЕСИД и много се, много се радваме, че работим заедно. Заседание на докладчите в Сянка е добра идея, която вие предложихте. И смятам, че като цяло по темата ще има общо съгласие и няма да има някакви проблеми. Господин Къснар. Темата за прозрачността в европейските институции е много важна и най-вече, що се отнася до а, това как възприемат а, прозрачността гражданите. Е, имаше много протести от страна гражданите срещу ТИТИП и други такива всеобхватни споразумения и те показват, че хората не са били информирани както трябва, нито по отношение на споразумението за а, търговия, инвестиции с а, Съединените щати, нито по отношение на споразумението СЕТА. А, така че тези споразумения не можаха да постигнат своята цел, такава каквато беше заложена по отношение на гражданите на Европейския съюз. Е, относно тази читалня, която се предвижда, моля ви да помислите малко по този въпрос. Аз съм изпробвал а, тази идея, а, но процедурата е много сложна, много мудна и а, възможността да се а, предоставят документи за определено време на определено място а, е нещо, което е свързано с много осложнения. А, документите, а, които сте прочели, например, а, трябва да се обсъдят с експерти, с а, други. А, заинтересовани страни не винаги е възможно. И смятам, че с създаването на такива читални, ако мога да се изразя, е един вид квази демократизиране на тази процедура. Госпожа Хаутала. Докладът на господин Гигот също ще даде своя принос за изготвянето на текста. Ясно, че Европейския парламент е работил много по въпросите за отчетността, прозрачността и почтеността в своята работа и това ще го отразим и в доклада. Много се радвам, че има кръстосани препратки в текста. Беше проведена дискусия за прилагането на регламента за публичния достъп до документи. И сега а, смятам, че в крайна сметка и вашият доклад ще даде а, своя принос към а, увеличаване на прозрачността при достъпа до а, обществени документи, до публични документи. С други думи, ще се изпълни политическата воля на Европейския парламент да допринесе за решаването на продължаващата политическа криза, която задълбочава поради липсата на прозрачност при взимането на решения. Госпожа Рейн. Благодаря, господин председателю. Ще Обобщия. като кажа, че се запознах с измененията на колегите от всичките политически групи. Е, много положителни аспекти се държат в тях и ние можем да подкрепим повечето от тях. Относно прозрачността има редица е, предложения и идеи и смятам, че ще можем да постигнем е, компромис. Господин Буда има добро предложение, господин Красоного също Госпожа Викстром има изменение свързано с хората, които подават сигнал за наредности в администрацията. И смятам, че всички тези предложения могат да подобрят доклада на господин, господин Гиголд. Това, което липсва според мен е препратка към кодекса за поведение – по време на миналия мандат говорихме за, за този кодекс. Той беше и създаден тогава, но някакси нещата забуксуваха. И затова е добре и тук да посочим, че кодекса трябва да се спазва и трябва да се извършва контрол върху в случаите, в които има интерес, интерес, конфликт на интереси. Има и много допълнителни дейности, които понякога са в, в конфликт с задълженията на депутатите. Има примери с, свързани с деклариране на получени суми и така нататък. Това е само един пример а, има различни предложения, но когато се разгледате в подробности, се вижда, че те не винаги са ефективни. Посочват се, че постъпления в размер на, 100, на 10 000 евро трябва да бъдат декларирани. И а, има разлика, ако някой декларира 10 500 евро или 100 000 евро. Интересно е да има все пак някакво степенуване при декларирането на тези суми. Има и едно предложение, което е свързано с следното. След изтичането на мандата на съответния депутат и когато той вече не работи активно, как стоят нещата. да има период на охлаждане, така да се каже. И трябва да сме реалистични. Трябва да се намери ам, реалистично решение и да не може депутатът да, да започва лобистка дейност или да създава своя собствена консултантска фирма, но да не се изстига до забрана за упражняване на професията на съответния депутат. Да речем, някой депутат, който е работил като преподавател или учител, била в комисията по култура и след това да не може да упражнява професията си. Така че, моето изменение е свързано точно с тази тема. След напускането на Европейския парламент да се а, предвиди срок от две години, да речем, а, в който определени дейности трябва да бъдат декларирани, за да стане ясно дали това е дейност, която се е, много до дейността, която е упражнявал депутата в качеството си на депутат или пък прекалено много се занимава той с лобистка дейност. Благодаря ви. Мисис Дълво? Госпожа Дълво. Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че малко ме е срам, защото не успях на време да си представя изменението. Срока мина преди да го направя, но съм съгласна с това, което току-що каза колегата за членовете на парламента, напуснали парламента. Струва ми се, че не бива, ако те изберат за член на парламента, цял живот да бъдеш обречен след това да не правиш нищо. Все пак има живот и след Европейския парламент и трябва да се намерят начини да не бъдат забранени всички дейности особено като се има предвид, че парламентариста е специалист в дадена област, би трябвало да може да работи и в други области. Господин Гилгот е доста строг. Освен това, като член на консултативния комитет по кодекса за поведение, съм малко разочарована. Е, в крайна сметка, какво се прави в този комитет? Принципно ние трябва да разглеждаме различни случаи, които стигат до нас, да дадем становище, но нищо не следва от това становище. Всичко е много формално. Е, вие знаете, че имаме подобна процедура при изслушванията на комисарите. Пазим документите, но не знам какво друго можем да направим освен от време на време да променяме кодекса за поведение. И е, също така да се работи по различните етични норми, но тук всъщност става дума и за администриране, и за разяснение пред останалите институции. Ние не, нямаме толкова голям ресурс, само за да покажем колко сме прозрачни, колко сме отчетни. Е, всичко трябва да може наистина да бъде проверено, защото не се ли проверява, никой не ни е, вярва. И ми се струва, че колкото и да са благородни изявленията, не се ли прави проверка, от това няма никакъв смисъл. Не знам изобщо каква е ролята на този консултативен комитет и на кодекса за поведение изобщо. Господин Лепинто, благодаря. Бих искал да обърна внимание на въпрос, по който много се говори в моята страна през последните няколко години. Става дума за правните възможности в Португалия и може би в Европейския парламент да бъдеш депутат и едновременно с това да работиш като юрист. На мен ми се струва, че двете позиции са несъвместими, тъй като ако ти си член на парламента и работиш по законотворчеството, не може едновременно с това да работиш с частни клиенти и да се съобразяваш с техните интереси. Струва ми се, че в този случай депутата трябва да се откаже от своята адвокатска практика, особено като се има предвид, че той вече е законодател и не може да се занимава с частни интереси. Неговата роля е политическа. Ако той продължи да извършва такава дейност, всъщност уронва престижа на депутатската позиция. Знаете, че имаше множество скандали в Португалия, именно поради подобни провинения. Оказа се, че има доста адвокати, които се опитват да защитават интересите на клиентите си или на практика да постъпват така, че техните клиенти да се измъкват безнаказани. Когато аз председателствах Сдружението на адвокатите, повечето колеги бяха на мнение, че има наистина несъвместимост между адвокатската практика и депутатската професия. Не забравяйте, че адвокатите работят с клиенти и разбира се, тези клиенти ще бъдат още по-заинтересовани да ги посещават, когато знаят, че съответният адвокат е депутат. Струва ми се, че не може едновременно да бъдеш и политик и адвокат. Тук има нещо нездравословно. Трябва да се прави разграничение между професионалните групи – затова и Европейският парламент ми се струва, че е необходимо да наложи подобен подход. Трябва да има несъвместимост. Благодаря ви, но вие всъщност не направихте коментар по конкретно изменение, доколкото разбрах. Не, не направих конкретен коментар, по-скоро нахвърлих няколко идеи – представих своето мнение. Мисля, че това мнение трябва да се има предвид. Благодаря. Мерси, президент, ще бъде съвар. Господин Кавана, благодаря. Аз много обичам госпожа Райнер, но може би ще ви разочаровам. Искаме, разбира се, да започнем новата година добре, но така или иначе, нека първо да погледнем как работим. Нашата система вече 15 години се управлява от съвета. Не може да се каже, че споделяме своите отговорности. Комисията също прави каквото си иска. През последните години, особено през последните няколко месеци, стана ясно, че комисията трудно може да наложи общностен дух, когато всъщност говорят държавите членки. Какво става в парламента? Ние говорим за несъвместимост, за това какви права могат да бъдат упражнявани, но като чили нещо липсва тук. От една страна, наистина има кръстосване на интересите и тук вие сте прави, но трябва да разсъждаваме разумно. Е, надявам се, че никой от нас няма намерение да остане в парламента до края на живота си. Всеки има нужда от глътка въздух. Струва ми се обаче, че този парламент се доминира все повече и повече от администрацията си. И като че ли всичко се свежда до нашия материален капацитет. Струва ми се, че нашият парламент постепенно започва да се доближава до ООН. Не, не го казвам случайно това. Преди няколко дни мога да ви кажа, че администрацията на парламента преди няколко седмици започна да предприема някои много самостоятелни действия. Аз мисля, че ние трябва да помислим за управлението на администрацията. Не може администрацията да управлява централизирано и да говорим за някакви отделни центрове, които решават какво да се прави, как да се уреждат договорите на нашите сътрудници, дали тези договори да бъдат удържавани или не. Ние имаме нужда от тези сътрудници. Парламентът, според мен, вече няма властта, която имаше преди около десетина години. Тази власт е проядена отвътре от една страна и също така отвън от страна на другите институции. И ми се струва, че това налага ограничения и на нашия суверенитет. Накрая някой от вас е, спомена върховния орган за прозрачност в френския политически живот. Е, този орган се управлява от първия председател на магистратурата, който следи много внимателно какво се случва. Знаете, че в парламента заседава и крайната десница. Преди няколко месеца обаче знаете, че започна процеса именно срещу тази личност, която много обича да говори, но всъщност има множество провинения. Три месеца трябваше тя да бъде призована, като става дума и е, за неверни данни във връзка с нейното имущество. Но така или иначе, вие си спомняте, господин председател, спомняте си, че ние искахме да проверяваме декларациите и на комисарите, които просто ни лъжиха в очите. Същевременно се оказа, че парламентът не направи нищо, а ние трябваше да се съюзим с Олаф и да можем да направим наистина нещо конкретно. Но така или иначе, ако изпълнителната власт не е на ниво. Ако комисията не си върши работата и не е достатъчно силна, така че държавите членки междувременно да не е, направят всичко възможно за разпадането на Съюза, то не виждам ние какво можем да направим. Благодаря. Това беше последното изказване. Съобразявам се, разбира се, с вашите коментари и, ако позволите, ще продължа работата. С това приключваме обсъждането по точка 7. Преминаваме към точка 8 размяна на мнения във връзка с присъединяването на Австрия и Малта към Хакската конвенция от 15 ноември 1965 година по отношение на връчването в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи. Благодаря, господин Кавана. Аз се явявам говорител в случая. Докладчика е Виктор Успачич, който ме помоли да говоря от негово име, тъй като днес той е възпрепятстван, но ме помоли да прочета следното, което аз ще направя много внимателно. Конвенцията на Хага, която се споменава тук, въвежда всъщност система, при която съдебните документи би трябвало да могат да бъдат връчени във всяка от държавите, присъединили се към конвенцията. Целта е да се улесни и съдебното сътрудничество между страните по конвенцията по гражданските и търговските трансгранични дела. Конвенцията се прилага единствено спрямо връчването на съдебни и извънсъдебни документи между Европейския съюз и трети страни и в трети страни. Що се отнася до връчването на съдебни и извънсъдебни документи в Европейския съюз, то, то се урежда от действащ регламент – който е добре известен, регламент 1393, наклонена черта 2007. Ето виждате, много внимателно чета това, което ми беше дадено, казва оратора. 25 страни работят вече по конвенцията. Членове 1 и 2 от протокол 22 Тук Дания има опт а Малта и Австрия биха искали сега да се присъединят към конвенцията. Конвенцията не позволява към нея да се присъединяват международни организации като Европейския съюз. Ето защо ние имаме своя европейски регламент, но можем да кажем, че Европейския съюз има изключително правомощие съгласно член 3, параграф 2 на договора за функциониране на Европейския съюз. Това беше потвърдено от становището на Съда на Европейския съюз от януари 2013 година. Следователно, от тук нататък Европейския съюз трябва да позволява присъединяването към конвенцията на държави членки. Господин Оспаскич обръща внимание на факта, че съвета приключи преговорите си в края на миналата година и очаква Европейския парламент да даде своето съгласие на, за присъединяването на Австрия и Малта към конвенцията, колкото се може по-скоро. Това не променя, разбира се, предложението. Благодаря. Thank you very much. Благодаря ви. Any, any for, for the floor? Не виждам да има желания за изказвания. Does the commission wish to take the floor or... Комисията желая ли да вземе думата? Благодаря ви, господин председател. Благодаря и за възможността да направя кратък коментар по това досие. Господин Кавада вече ни даде достатъчно информация. Благодаря му за това. Радвам се, че Европейският парламент също е готов да откликне на настояването на докладчика да реши дали ще даде съгласие по направеното предложение. Може би трябва да обясня защо на съвета му трябваше толкова много време за подготовка на това искане към Европейския парламент. Европейската комисия направи своето предложение през юни 2013 година. Виждате, доста време мина от тогава. Последваха разисквания и преговори в съвета. Веднага след представенето на нашето предложение Но от тогава мина доста време. Всъщност на първото техническо заседание държавите членки подкрепиха предложението на комисията. Всички държави смятаха, че липсващите Австрия и Малта трябва да могат да се присъединят към конвенцията за връчванията от 65-та година. Това е много важен инструмент, както беше и посочено. Всъщност, същинският проблем беше свързан с деликатната тема за упражняване на правомощията на Европейския съюз във външен план. Европейската комисия твърди, че по отношение на този инструмент Европейския съюз има изключителни правомощия, но това не беше мнението на всички държави членки, от тук и закъснението. За жалост до съгласие се стигна едва през октомври мината година. Това беше съгласие по компромисен текст, представен от комисията. Именно този текст сега е представен и на вас. Трябва да кажа, че до този компромис се стигна особено мъчително, едва ли не в последния момент. Можеше да не се стига и до становището на Съда на Европейския съюз, но сега ние очакваме положително решение от страна на Европейския парламент. Благодаря. Не виждам да има други желания за изказвания, следователно приключваме работа по тази точка. May I, uh, may I inform you that um, the deadline Бих желал да ви уведомя, че срокът за измененията е 14 януари, 12 часа на обяд. А ще гласуваме на следващото заседание. С това изчерпваме тази точка. Преминаваме към точка 9. Запознаване с резултатите от работата на групата по административно право. Думата получава още веднъж госпожа Халтала. Благодаря, господин председател. Много се радвам да оповестя раждането на проекта на регламент на парламента и на съвета за административното производство в институциите, органите и агенциите на Европейския съюз. Документът е обявен публично днес и разбира се, достъп до него имат всички заинтересовани, включително тези в институциите на съюз. Надявам се, че ще се запознаете с резултатите на много интензивната работа, която протече в работната група в пределите на тази комисия. Работата се ползваше от сътрудничество и помощ от страна на голям брой сътрудници и служби на парламента. Искам специално да благодаря на секретарията и на правната служба за това, че буквално вдъхновиха нашата работа. Целта е да проведем по задълбочено изслушване, включително с външни специалисти, сутринта на 28 януари, тогава, когато е насрочено заседание на комисията. И искам да обявя, че ще има много интересно присъствие на високопоставени фигури, които много добре разбират защо Европейският съюз трябва да работи върху административен процес за своите нужди. Бившият председател на съда, господин Василио Скурис, е, се съгласил да се изкаже. Също и господин Форус Диамандурус, бивш омбудсман на Европейския съюз, а и е, сегашният омбудсман госпожа Емилия Орайли. ще чуем и Иан Хардър, е, професор от университета в Шефилд, който оказа много голяма подкрепа той много сериозно подпомогна и е, службата на Европейския омбудсман, за да можем ние да се справим с задачите си. Искаме да дадем думата и на някои външни посетители, проявяващи интерес е, към темата. Например, е, госпожа Жералдин Гарсон, старши юрисконсулт в БАЕСЕФ, както и представител на ЕТУК, Европейската конфедерация на профсъюзите. Както виждате, има много голям интерес към ясен и недвусмислен административен процес в Европейския съюз. Това беше кратко представене на ораторите. Надяваме се, че ще бъдете на заседанието на 28 януари сутринта. Пада се четвъртък от 9.30 до 12.15 ще бъде проведено е, изслушването. Сега, ако ми позволите, бих ви запознала е, от накратко с работата ни. По време на седмия си мандат е, беше създадена от Европейския парламент групата по административно право с цел да се проучат възможностите за законодателни актове на основание член 298 от договора за функциониране на Европейския съюз. Е, става дума за предишния ни мандат. Работата доведе до доклад по е, законодателна инициатива под ръководството на господин Луиджи Берлингуер, който бе докладчик. Европейският парламент на 15 януари 2013 година прие много важна резолюция с препоръка, всъщност препоръки към комисията за приемане на закон за административното производство. Съгласно член 200 225 от договора за Лисабонския, от договора за функционирането на Европейския съюз. Необходимо бе да се кодифицират основните принципи на добрата административна работа и да се регулира производството към което да се придържа администрацията на Съюза в отношенията си с обществото. Въпреки, че резолюцията бе приета с мазващо мнозинство 572 за, 16 против и 12 въздържали се. Искането на парламента не бе взето предвид от комисията. Но доводите, за приемане на такъв нормативен акт са извънредно убедителни и затова парламентът не се отказа да настоява за него. По тази причина координаторите в комисията Юри на 24 февруари 2015 година, по-малко от преди година, решиха да започнат работа и аз получих мандат като постоянен докладчик по административно право да изготвя работен документ, който да се съдържа проект на регламент за административното право и производство в институциите на Съюза. Докладчикът се отчита пред работна група, съставена от по един член от всяка политическа група. Искам да благодаря на колегите много сърдечно за тяхната градивна работа, за вдъхновяващото им съдействие. Искам да благодаря на секретарията, на политическите съветници, на правната служба. Те заслужават огромна благодарност. Координаторите се споразумяха политическия департамент да осигури необходимата експертиза за провеждане на проекта. И за това политическият департамент се свърза с една мрежа на преподаватели по административно право от различни държави членки, които да осигурят необходимите експертни познания за работната група. Искам да благодаря на професорите Зилер Галета Хофман Едмир, които с много голяма решимост участваха в нашата работа. Те бяха твърдо решени да ни помогнат да успеем. Искам да спомена, състава на групата. Емил Радев от ТНП участваше освен мен. Надявам се, че той и ще продължи да участва. Същото въжи за Мери Ханибал от Социалистите и Демократите, господин Антонио Мариньо е Пинто от Алто, господин Карим от Екаре и господин Хризогонос от името на ГУЕ. Това е съставът на групата извън мен. Бих казал, че успяхме да постигнем много пълноценен състав. Също така по искане на Комисията за петиции и Комисията за бюджетен контрол успяхме да поканим техни представители, които да следят какво става в нашата работна група. Е, професорите, с които работим, е, са ни дали два документа вече. Първо, общи принципи на административното право на Европейския съюз. Там се кодифицират е, принципите на добрата администрация, които да залегнат в преамбюла. И втория документ е юридически елементи за бъдещ регламент за административно производство на институциите, органите и агенциите на Европейския съюз с коментари върху проекта, изготвен от работната група. Работната група заседава през юни, септември и декември, т.е. проведе три заседания и резултатът от нейните заседания сега е, е проект на регламент е, с мотиви само на английски за момента, иначе самият проект на регламента вече е преведен на всички официални езици. Така че иска ми се е, да ви е, запозная с тази работа, да я рекламирам пред вас. Нашата крайна цел е да убедим комисията да внесе нормативен проект. Надявам се, че комисията ще се зарадва на подаръка, който и е подготвил парламентът. За да можем да свършим работата както трябва, ще трябва да има пълноценно развило се производство в комисията и да влезе нашата работа в пленарно заседание. В подходящ момент се надявам, че ще бъде внесен устен въпрос, след което проектът на регламента ще бъде добавен като приложение към резолюция на Европейския парламент и тогава той ще се превърне в официален проект и предложение от страна на парламента. Е, зная, че в миналото имаше голяма подкрепа от страна на колегите и мисля, че можем да се надяваме и сега, че при такова развитие в пленарно заседание отново ще се радваме на подкрепа. Благодаря. Не виждам искам ние за изказване, всъщност виждам госпожа Ханибал. Като член на работната група съвсем накратко мисля, че работата бе много качествена, работихме съвместно много добре и резултатът е един много качествен текст. Той бе необходим. И всъщност е, ние успяхме да го обединим. Е, искам да благодаря на госпожа Халтала за работата и върху него бихме е, настояли комисията да приеме този труд. Всичко, което ни е необходимо, се съдържа в е, крайния резултат и се надяваме, че ще се стигне до пълното му приемане. Благодаря ви. Няма никакво съмнение, че става дума за нещо извънредно важно. Госпожа Ханибал е, спомена също комисията. Комисията желая ли да се включи в нашия разговор? Не виждам да проявява интерес, казва председателят. Благодаря ви, госпожо Халтала, за положения труд от вас и от вашия екип. Можем да преминем към точка 10. Тъй като времето е съвсем достатъчно, Ако правилно съм разбрал, няма да гласуваме днес за търговските тайни. Обаче госпожа Легрип може би ще иска думата. Правилно ли съм разбрал? Да, благодаря господин председател. Да, драги колеги, както току-що казахте, господин председателю, гласуването предвидено първоначално за днес след обед се е, отлага на, за 28 юни по искане на социалистите и социал-демократите. Е, това е по искане е, и с уважение към контрадокладчика от страна на групата. Господин председател, обаче, ако ми позволите, само няколко минути ще ви отнема, за да ви запозная с съгласието на което постигнахме на тристранната среща през декември месец с, с екипа на съвета. На 15 декември миналата година сключихме такова споразумение, което идеално съчетава позицията, която ние от парламента много уместно и енергично отстоявахме в нашите преговори. И с много голямо мнозинство одобрихме е, в доклада на 16 юни. Мога да кажа, че е, в общи линии е, търговските тайни и други поверителни информации ще бъдат защитени на европейско ниво, но без да се вреди на прозрачността, на обмена на информация и на упражняването на е, правото на информация, което е фундаментално право и към което ние сме много привързани. Така че е, това са в е, резюме нашите постижения. Много се радваме на тези постижения, защото успяхме да постигнем успеха за приоритетите, които си бяхме поставили и които сме отстоявали. Кои са те? гарантиране на упражняването на фундаменталните свободи, свобода на информация, свобода на изразяване, запазване на свободата на печата и на възможностите му да извършва разследване, както и да пази в тайна своите източници и а, защита безпредседентна до сега на европейско ниво за онези, които дават сигнали за нередности. Това успяхме да гарантираме, да укрепим в текста на директивата също така сме е, успели да защитим е, пълноценното упражняване на правото на движение от страна на работниците в Европейския съюз. Значи, от една страна стриктно се ограничава приложното поле на директивата, от друга страна има гъвкавост, която позволява на държавите членки да е, включат разпоредбите на директивата в действащите си правни уредби. Няколко думи е, ще добавя, за да ви кажа е, в какво се изразява е, постигнатото ново равновесие по време на преговорите. Сега всичко това е записано черно на бяло в споразумението прието на тристранната среща. Член първи е преработен фундаментално, за да се прецизира какво не е търговска тайна. Съветът е, прие изцяло е, предложената от нас нова редакция на член 1. Ние много усилия бяхме положили за тази редакция. Е, директивата няма да засяга упражняването на правото на информация и изразяване съобразно Хартата за основните права, задължението за прозрачност на обществените органи, прилагането на нормите, е, чрез които е, се разкриват поверителна информация, получена от предприятията и също така всичко това не трябва да попада под, в приложното поле на директивата Втората част на член първи също беше изцяло приета от съвета, така както ние я предложихме. Искахме да се прецизира, че директивата няма да позволява на работодателите да контролират и да ограничават работниците да използват всичко, което са научили и придобили чрез трудовата си дейност в съответното предприятие, за да може работниците пълноценно да упражняват свободата си на движение. Е необходимо да има такава юридическа сигурност, да са сигурни те, че няма да има риск от съдебно преследване от страна на бившите им работодатели под такива претексти. Това е много сериозен принос на европейските парламентаристи към текста на директивата, защото вече в този текст фигурира гаранцията, че правото на професионално придвижване няма да бъде накърнявано чрез прилагане на същата директива. Има един друг важен текст на директивата, член 4, където са прецизирани изключенията искахме да се разриш, разшири списъкът на изключения от защита на търговската тайна, за да бъдат защитени определени интереси, които по своята природа са такива, че не следва предметът им да бъде застрашен от тази поверителност. Ние ясно записахме в член 4, аз ще го кажа, е, още веднъж се позоваваме на хартата на основните права, упражняване на правото на свобода на информация и свобода на изразяването, свободата на медиите. Е, това е абсолютна предпоставка за правилното функциониране на нашите демократични общества. Е, в член четвърти също така отразихме това, което ни беше казано във връзка с упражняването на свободата на информация. Махнахме думите екзерсис легитим, е, закономерно упражняване или правомерно упражняване. Нещо, което можеше да доведе до юридическа неяснота и да е, породи известни съмнения. Значи, е, става дума отново за упражняване на тези основни свободи, каквито са свободата на изразяване и свободата на мнение. Пак в член 4 за пръв път използвахме, и тук съветът отново се съгласи с нашата позиция, една новаторска фраза, въобще новаторски подход за защита на лицата, които подават сигнали ако а, търговската тайна е спомената, за да бъде разкрита незаконна, неправомерна, нелоялна дейност. А, и ако този, който е дал сигнала, е действал в обществен интерес. Тук ние имахме категорична позиция и а, нашите предложения бяха изцяло прияти от екипа на съвета. Няма да се простирам твърде на широко. Връщам се на трите големи приоритета на екипа на парламента. Е, те бяха постигнати, успяхме да ги извоюваме в хода на преговорите и според мен те ни позволиха да пренастроим равновесието в е, е, този текст. В него имаше големи проблеми, за които много економически субекти ни бяха изпратили сигнали и е, политическите групи споделяха необходимостта от такава промяна. Необходимо е да се защитят новаторството, изобретенията, откритията. Това е безспорно. В крайна сметка и нашите економически оператори се нуждаят от климат на доверие. Мисля, че от нищо не сме се лишили същественото сме запазили и най-важното успяхме да постигнем съществен напредък в е, в сравнение с предишния вариант и се надявам, че ще има голяма подкрепа при гласуването на 28 януари. Благодаря. Е, господин Кавада. Благодаря, господин председателю. Първо ще кажа, че работата е, на докладчика госпожа Легрип, ако мога да резюмирам, се характеризира с множество констатации. Първо, каква е ролята на Съюза в подобна сфера? Второ, имаме ли някакъв марш за маневриране в такава сфера, за да съчетаваме на пръв поглед взаимно изключващи се интереси? Що се отнася до ролята на нашите институции, аз съм много удовлетворен от това, че този текст прогласява принципи, разрешава и даже а, стимулира субсидиарност при прилагането, като разбира се всичко това ще намери отражение в различните правни системи на отделните държави членки. А, смятам, че това е, така да се каже, връх на нашата роля. Второ, Взаимно изключващите се интереси, които имат отношение към този текст, е, не са лесни нито за съчетаване, нито за кодифициране. Е, значи, е, трудно е да се съчетаят лични економически интереси на тези лица, които разработват нашето богатство и които не могат да бъдат лишавани от него, ако мога така да кажа, безплатно. Същевременно обаче, не бива да се спестява на обществото знанието за това, което е нередно. Има две неща, които са опасни и които са свързани с економическите интереси. Първо, естествено, кражбата, която трябва да може да бъде оповестявана. И, и второто не, важно нещо е, че трябва да бъдат защитени онези, нези, които се наемат с бремето да съобщят на обществото, че има нещо нередно които са се нагърбили да защитят общия морал. За това бе важно да се защити свободата на печата, което подчерта и госпожа Легрип. Много е важно за журналистите да могат да защитават източниците на своята информация. В противен случай информацията ще секне. Освен това, в Съюза от Давна се говори за тези, които дават сигнали, които съобщават за нередности, които бият тревога те трябва да бъдат защитавани. Те не са злодеятели, напротив, те са добро. Те, те, те вършат добро и за това трябва да бъдат защитавани. Благодаря. Има още няколко искания за изказване. Госпожа Реда, моля да бъдете всички много лаконични. Първо искам да благодаря на госпожа Любри в качеството и на докладчик. Е, бяха очертани изключенията, включени в директивата и в тази връзка е важно да се каже, че Европейския парламент е из изложил своята позиция по един вашен въпрос, а именно коя информация може да се счита като търговска тайна. В много държави членки има предпазни мерки, които да защитават търговската тайна и да има легитимен интерес в разкриването, да речем, на търговската тайна, в някои случаи, в, ко, в, в които става въпрос за иновации и така нататък. И освен това се разглежда и въпроса коя информация може да се разглежда едно предприятие като търговска тайна. Обръща се тежестта на доказване. Пред предприятията а, могат да твърдят, че всяка информация е търговска тайна, да отнесат а, въпроса към а, съда и след това потребителят трябва да докаже, че се прилага едно или друго изклю... изключение противовес на това в държави членки тази информация в много случаи се ам, счита за тривиална, но сега с новото предложение тази информация ще се счита за търговска тайна. Моята политическа група няма да подкрепи директивата. Освен това е важно да се подчертае, че е, като просто се включва изключение за хората, които съобщават за наредности, е нещо много важно, но няма да разреши проблемите, свързани при подаването на сигнали. Трябва да се види какви дейности могат да се считат като такива, свързани с подаването на сигнал. И може би разкриването на определена информация не винаги ще е от обществен интерес. Европейския съюз работи върху изготвянето на законодателство за защита на гражданите, които подават е, сигнали като цяло и това също е от голямо значение, госпожа Регнар. Искам да благодаря на докладчика и на докладчите докладчиците в Сянка за положеното от тях усилие и за проявената им гъвкавост, а именно да се ам, отложи гласуването. За СИД е много важно резултатите да бъдат обсъдени още веднъж, защото ам, говорим за много сериозни последици и ам, не на последно място върху служителите. Ам, Говорим тук за търговската тайна, която също е много важен въпрос и трябва по-отблизо да се запознаем с темата, защото може да се стигне до там, че служителите на определен предприятие да бъдат подложени на прекомерно голям натиск. Благодаря. Това беше последният коментар по тази точка. Сега можем да Гласуваме по другите два въпроса. Първо, определяне на един формат за визи. Uh, Господин Джамбаски, дали иска да каже нещо или да преминем към гласуването? Можем да гласуваме с дигане на ръка. Започваме с изменение трето. Кой е за? Uh, against. Против. Ага. Uh-huh. Uh, Въздържали се. Отхвърля се. Изменение четро, четвърто за. Okay. Against. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Първо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение второ за, против, въздържали се, отхвърля се. По цялото а, становище за, против, Приема се. Поздравления за господин Джамбаски. Е, има и следваща точка. Споразумение за сътрудничество между Евроюст и Украина. Господин Машталка не е тук, е, но той няма нищо против да се гласува. И гласуваме по цялото становище. Кой е за? Против? въздържали се, няма. Приема се. Благодаря ви.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 continue. Моля ви за внимание. Е, нека да продължим с размяна на мнения, с, с свързана с, с представяне на приоритетите на нидерландското председателство. Нека ви представя е, господин Арт Вандер Стеур, който е министър на сигурността и правосъдието. Господин министър, имате думата. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа. Европа се основава на традицията, свързана с свободата, демокрацията и правосъдието. Тези идеи са оформени, тези, тези идеи са оформили характера на нашите държави, които се ръководят от върховенството на закона. И тук не става въпрос само за френски, гръцки, британски или германски разпоредби. Говорим за европейски правни норми. По време на посещението ми през миналата година се запознах с Европейския парламент и в частност с много а, негови членове. Европейския парламент, комисията и а, съвета са много важни за ръгненството на Европейския съюз и една институция не може да действа без другите. Днес говоря от името на моя колега по економическите въпроси Хен Кам. Той поиска от мен да изразя неговата благодарност към вас, към, репор... към, реп... към докладчикът Констанс Люгрип и към докладчите в Сянка за това, че работиха толкова усърдно и придвижиха въпроса напред, така че да се постигне споразумение по време на първо четене на досието за търговската тайна. Разбира се, аз съм щастлив, че мога да изпълня неговата молба. Надяваме се, че ще се стигне и до публикуването и приемането на споразумението за сигурното обежище. Е, ние ще продължим триалога, започнат по време на люксембургското председателство и ще работим в конструктивна атмосфера. Ние взехме предвид и измененията от Европейския парламент, свързани с препоръките за всяка една държава членка. Ще продължим с оценката на въздействие. Ще очаквам оценка на въздействие на комисията и ще продължим нашите действия в тази насока. Държави, извинете, гражданите трябва да имат достъп до правосъдие, когато има спорове и разбира се, решенията да бъдат прилагани на практика. Освен това, предложението за цифровите договори ще подсили единният дигитален пазар. Двете предложения са много важни и ще се от полза и за економическите оператори и за потребителите. Други думи цели се упростяване на процедурите и се насърчава достъпа до цифровото е, съдържание. Е, има преговори, които ще започнат е, накратко, ще започнат наскоро. Освен това има и предложение за достъп до съдържанието в интернет т.е. потребителите да имат достъп до съдържанието, когато са се абонирали за интернет услуги от страна на Netflix или Spotify. Това предлага много важни предимства на гражданите в цяла Европа. Ето защо е важно преговорите да бъдат проведени бързо и е, това заляга в приоритетите на нашето председателството. Това предложение е част от е, по е, модерно и по-ефективно законодателство за авторските права. Има и друга инициатива за достъпа до правосъдие, електронното правосъдие трябва да се изчерпи неговия потенциал, за да се ползват гражданите ефективно от своите права. Европейско, е, електронното правосъдие включва редица аспекти в себе си, като се включат и електронна умяна на молби за правна защита, изслушване на, извършване на изслушвания ам, чрез видеоконференции и така нататък. Ам, ще организираме през май конференция по европейското правосъдие. Ам, много усилия са положени и по друга тема за посилен на компромис, свързан с предложенията за разделя за режимите за брачната собственост. Ам, за съжаление, не, не можа да се постигне а, единодушие. всички тези предложения са много важни, за да се улеси свободното придвижване на нашите граждани. Комисията Разбира се, когато изготви своите предложения, може да ги предложи, представи на съвета и на парламента и те да бъдат подложени на обсъждане. Дами и господа, нека да ви ем, е, представя регу... Брюкселския регламент за междуинституционалното споразумение. Освен е, това, е, ще работим по въпросите за защитата на е, детето и спазване на правата на детето. Ще говорим по тази тема и с вашата комисия. Е, в допълнение искам да кажа колко важна е конференцията, която ще проведе в е, Хага, свързана с е, частното международно право. Ние ще положим и усилия, за да осигурим достъп на трети страни до Хагската конвенция, свързана с отвличането на деца. Освен това ще работим и по-усърдно по изменението на междуинституционалното споразумение. Ние се надяваме, че след това съвета и комисията ще, и парламента ще започнат с изпълнението на това споразумение. Искаме да има по-голяма прозрачност, по-голямо закон... по-ефективно законотворчество. Това е тема много близка до а, сърцето ни. Дами и господа, започна като подчертах колко важно е да има сътрудничество на европейско ниво. И в този дух искам да продължим с нашия диалог и през следващите 6 месеца. Благодаря ви, господин министр, за уводните ви слова. Ще има въпроси със сигурност отправени към вас. Първо господин Лапинто. Yes. Obrigado, Sr. Много ви благодаря, господин председател. Сърдечно ви казваме добре дошли. За мен е много важно това, че искате да обедините сигурността и правосъдието. Аз трябва да кажа, че също съм работил в тази област и знам, че като че ли правосъдието и сигурността бяха разглеждани като не особено съвместими. Често между тях имаше търкания. Това означаваше, че винаги трябваше да страда или правосъдието, или сигурността. Именно за това искам да ви поздравя за казаното. Всъщност, вие можете да бъдете и достоен министър на економиката, но вие не споменахте бежанците, не споменахте и свободното движение на европейски граждани – Европейския съюз. Не казахте нито дума за тероризма, проблем, който в момента е бич за Европейския съюз. Разбира се, много важно е да се говори и за авторското право, съвременяването на нормите, но все пак искам да ви задам следния въпрос – Не може ли при авторското право срокът за запазване на правата след смъртта на автора да не е 70 години, а 35 до 40 години? Защото в крайна сметка много е дълъг този срок. И монополите го използват за защита на собствените си интереси, а е хубаво творбата да бъде разпространявана – Благодаря ви също така, че искате да работите по електронното правосъдие. Това е чудесно, тъй като тук изоставаме. Интересуваме обаче, господин министър, как ще се справите с бежанците, какво мислите за тероризма, какво ще кажете и като отговор на моя въпрос при авторското право – 70-те години да се сведат до половината от тази продължителност. Вижте, нека да се ограничим до това, което обсъждаме в комисията. Госпожа Хаутала. Благодаря, господин министър. Добре дошъл. Холандското председателство, според мен, създава определени очаквания, свързани с доброто управление на Европейския съюз. В това отношение искам да насоча вниманието ви към обсъждане, което проведохме малко преди вие да дойдете. Комисията в която работим, ще даде своето становище по проекто Акта за административните процедури в Европейския съюз. Председателството, разбира се, трябва да има предвид, че тук ще има разногласия и в съвета, но въпреки това ме интересува какъв е вашия подход – доколко той е конструктивен, тъй като подготовката тече вече няколко години, особено в Европейския парламент. Ние в тази комисия сме убедени, че точно сега е момента, ако не е и твърде късно, да излезем с предложение за такъв регламент като парламентът, както казах, е работил дълго по темата с помощта на експерти. Моля ви да ни кажете какво е отношението на холандското председателство. На второ място е, въпросът за признаването на регистрираните партньорства би могъл да тръгне по пътя на засиленото сътрудничество. Знаете, че моята държава една от членките тук, но какъв график предвиждате? На трето място. Ще задам въпрос, може би свързан с правомощията по-скоро на колегите ви, но става дума за следното отговорното поведение на бизнеса. Корпоративната отчетност, тъй да се каже – Знам, че госпожа Плауман работи основно по този въпрос, но все пак е, е важно да се говори и за достъпа до правосъдие от страна на жертвите тогава, когато те са пострадали заради компании от Европейския съюз. Разглежда ли се темата за средствата за правна защита – ние вече говорихме по този въпрос в края на месец декември. Uh, thank you, Mrs. Reda. Благодаря ви, госпожа Реда. Thank you very much. Uh... Благодаря ви. Благодаря ви за представенето. Това, което казахте за авторското право и е, стигане до съгласие за преносимостта, колкото се може по-скоро. Всичко това е много хубаво, но може би е по-скоро ордьовъра пред за една по-обхватна реформа в областта авторско право. Надявам се това да се направи при холандското председателство, особено в областта научни изследвания и образование. Холандия всъщност доста е работя в тази област и на международно ниво. Интересуваме Какви инициативи ще предприеме вашето председателство? Най-вече по отношение на отворения достъп до научните изследвания. Е, всъщност, вашия държавен секретар вече направи някои изявления, но няма достатъчна яснота. Не се знае дали има предложения за реформи в това отношение. Също така ме интересуват изключенията, които се правят при научните изследвания, за това говори Европейската комисия. Ще ви напомня за решение на съда в Амстердам, спор между Ане Франк Штифтинг и Ане Франк Фонд. Собствеността върху дневника на Ане Франк. Според съда би трябвало изследователите да имат достъп до текста и в този случай защитата на авторското право е вторичен аргумент. Според мен тези, които би трябвало да могат да се възползват от свободата на достъп до научни изследвания, би трябвало да се възползват и от тези изключения по авторското право. Не смятате ли? Благодаря. Господин Дюрон. Благодаря ви, господин председател. Господин министър, имам само един въпрос. Аз ще се върна на директивата за правата на акционерите и фискалната прозрачност държава по държава. Е, вие говорихте за оценката на въздействието. Тя е много последователна. Оценката на въздействие се прави в съответния политически контекст. И разбира се, тя диктува определени видове избор, без обаче да определя този избор. Е, вие сте министър на правосъдието. Правосъдието е чудесна дума, но тя трябва да се прилага и към фискалната прозрачност. Всъщност, знаете, че мултинационалните компании, които са изключени от множество данъци, За разлика от малките и средни, които всъщност осигуряват 85% от заетостта в Европейския съюз, се ползват от множество привилегии. Тук и моя въпрос. Докато чакаме оценката на въздействието, чисто политически смята ли холандското председателство, че трябва да работим за по-голяма фискална прозрачност и равенство между третирането на големите компании и на малките и средни предприятия. Приоритет ли е това за холандското председателство? Нека ви напомня, че Европейската комисия току-що наложи санкция на Белгия 500 милиона евро, именно поради неплащането на данъци от някои мултинационални компании. Благодаря, госпожа Регнер. Благодаря. Присъединявам се по отношение на казаното за директивата за акционерите. Вие споменахте и темата за препоръките за всяка една държава членка. Има и друга тема, свързана с данъчното облагане на предприятията възоснова на проекта на ОИСР, как искате да свържете неща. В Европейския парламент искаме да има докладване за всяка една държава членка, а да няма ограничения, които са предвидени в проекта ПЕПС на ОИСР. Преди ем, вас ем, господин Ашер е, представи проект, приоритетите на Нидерландското председателство в Комисията по заедостта. И той каза, че трябва да се продължи да се продължат действията, свързани с дружествата Пощенски кути. В тази програма обаче не видях нещо по този въпрос, свързани с тези дружества почтски коти или с дефиниция за седалището на дадено дружество. Освен това, има и друг въпрос, свързан с равнопоставеността между мъжете и жените в управителните е, съвети, дали тази тема ще бъде е, заметена в ъгъла или може да очакваме нещо по този въпрос по време на Нидерландското председателство. Благодаря ви. Е, Месье Кавада. Благодаря, господин Кавада. Благодаря, господин председател. Господин министър, Всъщност имах два въпроса, които вече бяха поставени, няма да ги повтарям, но Европа е в много голяма опасност и аз се обръщам към европейските патриоти. Мисля, че и вашата страна е, беше една от тях до неодавна. Защото това е страната на Анне Франк, страната научила уроците си от войната. Така или иначе, аз ви призовавам и ви умолявам холандското председателство да не се поддава на национализма, изразяван в съвета. Вие сте относително млад. И мисля, че отговорността върху плещите ви през тези 6 месеца, и тук не се шегувам, е огромна. Пак ви напомням, вие сте от страната на Ане Франк и трябва да направите всичко възможно да укрепвате Европа, а не да правите подаръци на националистите. Това е моето послание към вас, господин министър, и не очаквам отговор, защото мисля, че споделяме еднакви ценности. Благодаря, господин Буда. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru expunerea dumneavoastră. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин министър. Искам да се спра на два въпроса по отношение на вашия дневен ред за следващите 6 месеца. Първо, еврозоната. Наскоро в Румъния разбрахме, че вие не предвиждате разширяване на Шенген, че възнамерявате единствено да консолидирате Шенгенското пространство. Моята страна, Румъния, е член на Европейския съюз, от 1 януари 2007 година. Въпреки това, ние сме държани извън Шенген, макар че изпълняваме всички технически изисквания. Закупихме оборудване от други държави членки и мисля, че сме източник на стабилност в региона, докато други държави членки, както ясно се вижда, не могат дори да защитят границите си. Защо тогава да не бъдем включени в шенгенското пространство. След това стана дума за корупция. Обвиняват ни в корупция, но корупция има и в други държави членки, не само в Румъния. Аз съм бил член на правната комисия в румънския парламент. Ние имаме четири различни кодекса срещу корупцията. Знаете, че един от бившите ни премиери е, сега се разглежда от прокуратурата, следователно системата работи. Холандия, освен това, е един от основните инвеститори в Румъния. Странно е да се мисли, че холандските бизнесмени са готови да инвестират в една страна с толкова голяма корупция. Защо тогава ни държите извън Шенген? Някои мислят, че може би тук има съперничество между пристанище Ротердам и пристанище Констанца – но интересуваме вие какво ще кажете за следващия период. Има и друг въпрос – отвлечените деца. Не знам дали знаете какво се прави в Норвегия. Има над 17 000 деца в много деликатно положение – Има и румънски семейства, чието деца бяха отнети, като едно от тези деца е било само на три месеца. Три месечно бебе отнето от родителите, осиновено, без всъщност срещу родителите да има някакво обвинение или присъда. Норвегия беше осъдена да върне тези деца в Румъния от е, Съда по правата на човека, но не изпълнява решението на този съд. Вие какво мислите? Okay, this was the end of the list and uh, may I ask you... Това беше последния въпрос. Ще дам думата на господин министъра. Благодаря. Благодаря на всички членове на комисията за направените бележки. Всъщност, е, аз току-що бях в комисията Либе, там надълго и на широко говорих за миграцията и тероризма и за това няма да навлизам в тази тема. но първо ще започна с въпроса на господин Марино Пинто и след това ще отговоря на госпожа Реда за авторското право. Не имаме ясни намерения тук, водим се от съобщението за авторското право и решението за преносимостта. В съвета обсъждането на преносимостта ще започне скоро и се надявам бързо да стигне до резултат. Разбира се, има и важни съображения, на които трябва да се обърне внимание. Що се отнася до съобщението на комисията, то ще съдържа и други предложения, които се чакат с голям интерес. Не знам дали ще бъде съкратен този срок от 70 години, но ще видим. Госпожа Реда попита също така за авторското право при научните изследвания. Комисията ще направи предложения – за улесняване на научните изследвания. Те ще бъдат много важни, съветът ги очаква с голям интерес. И разбира се, когато ги получим, ще ги включим в дневния ред. Госпожа Хаутала попита за европейското административно право. Има такава група, доколкото разбираме в Европейския парламент, председателствана от госпожа Хаутала. Ние следваме с голям интерес нейната работа. Запознати сме и с вашата резолюция от 2013 година, която съдържа препоръки. Така или иначе обаче ние нямаме позиция на съвета по този въпрос затова и не мога да направя по-конкретен коментар днес. Веднага, щом има по-голяма яснота, ще ви информираме. Господин Дирон, е, вие попитахте за докладването по държави. Председателството обръща внимание на това докладване във връзка с данъчната директива, но така или иначе това докладване е прерогатив на комисията, а не на съвета. Резултатите се очакват през, през първото три месече на 2016 година. Щом се направи и оценка на въздействието, ще проведем съответното обсъждане, за да стигнем до обща позиция по докладването по държави. До тогава ще работим чрез тристранни разговори, като председателството ще направи всичко възможно за постигането на компромис. Ние бихме искали и да улесним преносимостта на трансгранична информация. Да е има повече информация за притежателите на активи, управителите на активи. Сделките са свързани лица, както и консултантите. Отговарям и на госпожа Регнер за ОСР. Доколкото разбирам, Предложението на Европейската комисия ще бъде готово в края на месец януари. Като следващата стъпка можем да очакваме в началото на месец март. Но ние сме много близо до ЕКОФИН, съвета на финансовите министри като дата, все още е рано да се даде по-конкретен отговор. Благодаря за поставените въпроси. Благодаря и за любезните думи, които казахте за Холандия. Вие поискахте да чуете и конкретната позиция на Холандия, но аз не мога да ви дам отговор по този въпрос. Благодаря. Благодаря, господин министр, за вашите отговори. Има ли нещо друго, госпожо Халтала? Да, ако ми позволите, господин председателю, надявам се да приемете, че и това е от компетентността на Комисията по правни въпроси. Не мога да се въздържа да ви задам този чувствителен въпрос за предстоящия референдум в Холандия, която е председател на Съюза е, за споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Украина. Е, току-що забелязвам, че според председателя Юнкер, който се е изказал днес, Отхвърлянето на това споразумение може би ще доведе до криза на континента. Опасявам се, че няколко такива кризи вече са на лице на нашия континент. Е, вие и вашето правителство сте се ангажирали да защитите споразумението и да го изведете до успешен край. Имате ли новини в тази връзка? Много се опасявам, че ако, както казва господин Юнкер, това споразумение бъде отхвърлено на референдума, последицата ще бъде отхвърлянето му като цяло – и това ще бъде печеливша карта само в ръцете на Русия, която се стреми и не желая нищо повече от това споразумението да се провали. Госпожо Халтала, мога да кажа, че разбира се съветът следва и следи това, което става с референдума в Холандия много внимателно. Ние несъмнено ще разискваме резултатите от референдума в момента, в който те станат известни за съвета, обаче сега е прекалено рано да формира позиция по въпроса, тъй като не знаем какви ще бъдат тези резултати. В отговор на господин Буда е, забравих да му кажа, че това, което казаха за проблематиката е, за отвлечените деца, е, показва, Показва го и вашият пример, че съветът трябва да продължи работата си по темата отвличане на деца. За нас, както вече казах, това ще е приоритет в работата на съвета, защото ние, между другото, ще дискутираме и хакските конвенции в тази връзка. Не виждам други желащи да се изкажат. За това бих желал да благодаря от името на нашата комисия на господин министъра за това, че дойде при нас на днешното ни заседание. Пожелаваме ви много успешно председателство, което да ползва всички европейци. Благодаря, господин председателю. Аз бих желал да благодаря на почитаемите членове на комисията за тяхното внимание и въпроси. Потвърждавам, че нашето председателство би желало да продължи да поддържа същите отношения и същата работна атмосфера, която съществуваше и по време на Люксембургското председателство между парламента и съвета. Очаквам по-нататъчната си работа с вас. Uh, uh, Драги колеги, следващата точка ще бъде разисквана при закрити врата. Затова бих желал да приканя всички лица, които са в залата и нямат право да присъстват на заседанието при закрити врата, да се оттеглят безшумно. Благодаря ви.